Good afternoon. Председателят. Добре дошли, уважаеми дами и господа. Искам да ви помоля да заемете местата си. Ние ще започнем веднага. Както може би знаете, в нашия Европейски парламент може да слушате превод на вашия език, превод е осигурен на повече от 20 езика. Всички кабини са заети. Това е много удобно. И ние сме много горди с това удобство да използваме в Европейския парламент нашия език. И ако ми позволите, искам да приветствам два лидера на полския парламент, госпожа Едва Копич, председател на полския Сейм и господин Богдан Боросевич, председател на полския Сенат. Те се организират заседанието заедно с Европейския парламент. Благодаря ви много, уважаеми приятели. Имаме и участници от националните парламенти. Добре дошли в Европейския парламент. Ние редовно, всяка половин година, организираме съвместни парламентарни сесии, по които говорим по много важни въпроси, като Западните Балкани, Европейската економическа общност, кризите. Кризите естествено са нещо, което ни занимава много и промените в климата. Това бяха темите на последните четири заседания. И нека да приветствам моите колеги от Европейския парламент. Всички ние сме членове на парламента и ние като членове на Европейския парламент приветстваме нашите гости от националните парламенти. Приветстваме и господин Майкъл Чихон, директор на отдела социална сигурност от МОД. Благодаря ви за вашето присъствие. И утре, утре ще говори пред нас господин Камиш, министър на труда и социалната политика на Полша. Той ще говори от името на съветва и господин Лашло Андор, министър на социалните работи и социалното включване. Той също ще участва в сутрешната ни сесия утре. И така, нека вед... още веднъж да повторя. Ние имаме задължението да се срещаме колкото се може повече. Това е според смисъл на Лисабонския договор. И това, тази сесия на парламента е посветена на нещо много важно. Имаме три панела, в които ще проведем дискусии. Вие знаете а, на каква тема ще са панелите. Няма нужда да ги повтарям. Но тъй като е много удобно да говоря на моя роден език. Искам да ви предупредя, моля, слушайте си слушалките, ако слушате по-нататък на английски, ако не, сменете канала, тъй като ще превключа на полски. И така, госпожо председател, добре дошли, добре дошли на нашите гости. От три години вече Лисабонският договор е в сила. Това е първият договор, който всъщност ясно показва колко са нужни срещите и съвместните заседания с националните парламенти. Това е нещо много важно. Това е много важен елемент от нашата демократична отговорност. Националните парламенти, Европейския парламент са избирани по подобен начин, чрез директни избори. Европейския парламент отдава голямо значение на тези смесени сесии. Ние се срещаме често с националните парламенти в рамките на КОСАК, главно с комисиите по европейски въпроси. И е важно да подчертая, че сега ние се опитваме да създадем начина по който да си сътрудничим в областта на външните работи, на сигурността и на отбраната. Това е също една много важна идея и ние искаме тези политики да се укрепат, да се консолидират в Европейския съюз. Както знаете, темата на полското председателство за дискусия в сътрудничество с Европейския парламент е много важен, важна тема за нашите граждани. В момента се намираме в економи, економическа криза. 16 е, милиона хора са заплашени от а, бедност. 43 милиона в Европа е, са заплашени от глад. Ние се опитваме да се борим срещу бедността, срещу глада навсякъде по света и естествено в Европа. Най-опасният феномен тук е безработицата, особено сред младите хора в някои региони на Европа. В някои региони безработицата сред младите достига 40% и би било добре, ако нашите европейски политики, многогодишните ни финансови рамки отразят тези проблеми и са в състояние да облегчат а, някои от тези проблеми, особено безработицата. 1,5 милиона бяха, нови работни места бяха създадени през 2006 година благодарение на кохезионната политика. И това е много радостно. А, имаме обаче и друга, други видове политика, например общата селско-стопанска политика. Тя също помага. А в Европа населението обаче застарява и това е голям проблем. През следващите 30 на година до 2050 година ще имаме два пъти повече хора над 65 годишна възраст, отколкото в момента и това означава, че имаме добро здравеопазване, хората живеят по-дълго, това е чудесен феномен, много хубав феномен, но в същото време ръждаемостта намалява. Така че трябва да се справим с тези проблеми колкото се може по-бързо, а именно проблемите свързани с пенсионните системи, като се увеличи възрастта за пенсиониране. Освен това, трябва да пестим. Вие знаете много добре, че нашите проблеми резултират от задлъжнялостта в много страни. Големите дългове а, означава, че ние живеем на кредит, така да се каже трябва заемите да се изплащат от бъдещите поколения. това не е етично. Ние не трябва да живеем по този начин. Не трябва да задлъжняваме по такъв начин, че нашите деца и внуци да изплащат нашите дългове. Трябва да премислим нашите стратегии и трябва да изработим нови проекти. Трябва да работим по-дълго и трябва да увеличим ръждаемостта. Това е също свързано с правата на жените, с равне, поставеността на половете и с увеличаване, подобряване на статуса на майчинството, така че хора, е, жени, които искат да раждат деца, аз мятам, че всички жени искат да имат деца, то тези жени да могат спокойно да имат тези деца, да се грижат за, за тях и да им се помага. Европейския парламент прие резолюция в тази област съвсем наскоро. В нея се казва, че увеличаването на ръщаемостта е важен фактор и трябва да осигурим добри работни условия за хора, които са над 65 години. Това не бива да е повод за тях да напускат работния пазар. Дами и господа, е, ние ще засегнем всички тези теми в нашите дискусии през е, следващите няколко часа. Е, тази вечер ще се срещна на работна вечер. ще се срещнем на работна вечеря, утре ще продължим нашите дискусии, но искам да подчертая още веднъж, че по време на криза това са, това са времена, в които могат да се приложат реформи, реформи, които да увеличат заетостта. В екстремни ситуации човешката природа, когато е поставена под голям натиск, тогава ние успяваме да се справим с най-големите предизвикателства и да предложим правилните решения. Така че нека да мислим в духа на промените, в духа на нови работни кодекси, Нека мислим за, на, за реформиране на пенсионните системи и за поощряване на ръждаемостта. Нека да мислим за тези неща по един нов начин, защото аз мятам, че ние може да го направим по време на криза. Това бяха моите въведителни бележки, а сега искам да помоля госпожа председателя на полския сел Ева, Сейм Ева Копеч да ръководи следващата част от дискусията. Още от самото начало искам да ви помоля, госпожо, да започнете с вашите въвеждащи бележки. Пане Przewodniczący. Господин председател, дами и господа, председатели на национални парламенти, за мен е огромно удоволствие и чест да ви приветствам с добре дошли на съвестното заседание, което е организирано от Полския Сейм и Европейския парламент. Това се прави под егидата на Полското председателство и за мен е изключително голяма чест. За мен е голяма чест да открия 11-та междупарламентарна конференция под егидата на полското председателство. Това е още едно доказателство, че парламентарното измерение играе все по-голяма роля в единна Европа. Пред лицето на кризата, с която се опитваме да се справим, тази роля става още по-важна. Искам да поздравя и Европейския парламент за това, че е съорганизатор и домакин на тази среща. Взаимоотношенията между Европейския и националните парламенти трябва да бъдат все по-добри, за да могат да изиграват все по-добре своята нарастваща роля. Дами и господа, на 1 декември ние празнувахме годишната от влизането в сила на Лисабонския договор. Благодарение на всичко това националните парламенти могат да бъдат все по-активни в законодателната дейност на своята страна и на Европейския съюз на базата на принципа на субсидиарността. Ние можем да работим по изключително много и важни а, теми, свързани с промяната в процедурите. Ние сме много активни участници в междупарламентарното сътрудничество. Сътрудничеството, искам да подчертая, между парламентите на държавите членки дава възможност да се организират дискусии по най-важните теми, касаещи бъдещето на Европейския съюз. Това скъсява разстоянието между а, гражданите на Европейския съюз и институциите на Европейският съюз. Економическата криза, пред която е изправена един на Европа, изискват една много отговорна работа по сътрудничеството и поемане на отговорността от всички държави членки, за да могат народите на тези държави членки да живеят в едно сигурно бъдеще. А за да се... Ние трябва да разглеждаме все по-отблизо промените, които непрекъснато настъпват в европейското общество за да можем да се преборваме с общите проблеми на е, Обединена Европа. Два много важни въпроса трябва да разгледаме. Социалната кохезия или сближаване и развитието в устойчива Европа. Остаряването на населението в Европа е явление, което става все по-осезаемо. Изключително голям става товарът върху социалните а, върху структурите на социалното осигуряване и на пенсионното дело, разбира се. От друга страна, обаче, ние трябва да сме наистина горди от а, нашите цивилизационни постижения, постигайки толкова висока а, с, а, средна продължителност на живота в Европейския съюз. Ето защо ние трябва да продължим в тази посока, на базата обаче на още по-здраво сътрудничество помежду си. Защото Европейския съюз не може да функционира без да е добре интегрирано неговото общество. Ние имаме нужда също така да създадем много повече а, работни места, а, за да можем да се справим с социалната, е, социалната изолация, която все още съществува на определени места в Европейския съюз. Ние трябва да повишим своя, своите усилия, за да намалим и да премахнем постепенно разликите в жизнения стандарт на отделните части на Европейския съюз а не само а, стратегията Европа 2020 трябва да се занимава с тези приоритети, а просто всички а, държави на Единна Европа трябва да се грижат за това заедно. Дами и господа, ние ще се концентрираме върху три много важни въпроса. На първо място економическо влияние на кризата върху економическото и социално развитие. Вторият панел ще се занимава с устойчивото развитие, третият с социалната несправедливост и неравенство по отношение на заетостта. По време на дискусиите ще успеем, надявам се, да се изправим лице срещу лице с демографските и социални трудности, които са пред нас тези аспектите на тези два проблема стават все по-остри и се надявам, че на базата на реш... дискусиите ще се вземат и съответни решения или поне ще се направят необходимите изводи, които да можем да обменим помежду си и използвайки ги да преодолеем проблемите, за които споменах. Нека да не забравяме, че нашето бъдеще и на много поколения след нас ще зависи от изводите, които ще си направим. Нека да се погрижим за общото си европейско бъдеще. Аз вярвам, че заседанията, които ни предстоят в тази твърде сложна и а, трудна политическа и економическа ситуация, ще ни помогнат да укрепим социалното сближаване. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, госпожо председател, за уводните думи. Това очерта рамката на нашата дискусия. Наистина добре е, че толкова ясно и подробно я описахте пред нас. А сега бих искал да ви предам председателството на заседанието днес. Имам удоволствието да поканя специалният гост – господин Майкъл Чихоен, който е председател на отдела а, по социално осигуряване в МОД. Заповядай. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми членове на Европейския парламент, на Полския Сейм и Сенат, членове на другите национални парламенти. От името на ИМО, на МОД, извинете, бих искал да благодаря на тези, които ме поканиха и ми дадоха възможността да се обърна към всички парламентаристи събрани днес тук. От гледна точка на МОД, а, промените в демографската ситуация в Европейския а, съюз и изобщо в света са много съществени. Бях помолен да ви запозная накратко а, с, с основните елементи на темите, които ще разисквате днес и утре. Ето защо аз първо ще рекапитулирам основните, най-важните промени от демографска гледна точка и тяхното влияние върху социалния и економически живот. След това, разбира се, ще се опитам да изброя онези а, мерки, които според МОД могат да бъдат предприяти, за да се а, преодолеят тези проблеми. Имам само 10 минути, така че ще трябва бързичко да се справя с тази задача. Някои от нещата, които ще ви кажа, са добре известни, а други не толкова и дори може да се изненада. Знаем, а, поз, познати са на всички нас а, тези криви, които а, показват зависимостта от възрастта. Има сериозен процент зависимост на между броя на децата, пенсионерите, спрямо а, броя на работещите. Това е нещо, което за европейското общество трябва да постигне, да а, се работи много. Това изглежда високо. Тези 61% изглеждат високо съотношение. Обаче, пенсионната система, а, социалното осигуряване получават натиск, който само ще се увеличава. В момента това, което предвиждаме е, че с 20% ще се намали съотношението пенсионери активно работещи за периода 2010-2060 година. В същото време самите пенсии като такива ще се увеличават естествено. Европейската комисия а, прогнозира, че като цяло в Европа разходите поради застаряване а, ще има едно увеличение само от 4,6% от БВП, което е по-малко от една процентна точка на десетилетие. Обаче всичко това изглежда доста добре, т.е. управляемо обаче има економически ефекти и също така има голямото влияние на глобализацията. Свиването на броя на населението, което е в трудова възраст, ще намалява възможностите за работа и за производство. Ето защо за период 2300-2050 най-вероятно наполовина ще намалеят броя на работещите спрямо броя на пенсионерите или неработещите или на децата. И така. Е, един процент и половина е спаднал, а, именно, е, е спаднало именно това съотношение между а, плащащите данъци и БВП. И това е само за един много кратък период от 1998 година насам. Доход на човек, който работи в сравнение с сега и 70-те години, се е увеличил твърде малко, няколко процента само. Ето защо смятаме, че трябва като последица от всичко това да се направи ревизия на тези съотношения. Аз предполагам, че повечето от вас подозират какви са резултатите. Но ако продължим да използваме настоящите политики и, да, и ако продължат същите съотношения в държавите членки и нищо не се промени, какво ще стане? Европа ще трябва да се изправи пред една огромна, много, все по-силна конкуренция в глобален мащаб и с все по-свиващ се брой на работоспособни, на работещи а, лица в а, а, самия Европейски съюз. Това ще намали конкурентоспособността. Продуктивността ще се увели... натиска на а, растящата безработица, т.е. на хора, които не работят, спрямо производителността на един работещ, ще се увеличи. Което естествено, в крайна сметка, означава, че ще намалее дохода и оттам ще се влуши качеството на живот и жизнения стандарт. Поради свиването на броя на хората, които са в трудоспособна възраст, ще се получи и преразпределение на благата и на възможностите за развитие между отделните поколения по сравнение с момента. Изглежда, че тази битка ще бъде изгубена, ако не се направи нищо. Пенсионната реформа през последните 20 години е нещо различно от това, което преди сте чували през 90-те и началото на 2000-та година получихме още индикации за това, че продукта, който се произвежда, вече трябва да се разпределя на много повече хора, отколкото преди. И цената на, за, на социалната кохезия започва да се увеличава. Това е битка, която обаче показва признаци на умора и на неуспех. За съжаление, много пенсионери в Европейския съюз го усещат. Какви са опциите в политиката? Повечето от тях са познати. Но много от нас няма да се почувстват много удобно, като ги чуят реалните политики, които са възможни, трябва да бъдат използвани. Системите за социална протекция трябва да бъдат запазени на разумно ниво. Какво означава това? Генерациите без деца или с по-малко деца ще трябва по-дълго да са млади и да работят по-дълго. Тоест, периода на активен живот ще, са, е, ще е доста по-дълъг, отколкото периода на пенсионен живот. Трудовата сила ще трябва а, да а, търси нови ресурси сред жените и младите. Все повече от тях ще трябва да работят. И ще трябва да се комбинират по един по-различен начин трудовите задължения и семейните задължения. С... Обаче панацея няма. Имигрантите, да, те променят репродуктивното поведение на а, държавата домакин, но постепенно се повлияват именно от тези по-низки нива на ръждаемост. Активността трябва да бъде подобрена. Трябва да се инвестира повече в образованието, защото знаем, че само ако образованието развие потенциала на хората, те могат да бъдат по-полезни, могат да бъдат по-продуктивни. Освен това, производителността на труда също трябва да се повиши чрез инвестиции в научно-изследователската дейност. В здравето също здравето вече е на по-низко качествено ниво, отколкото преди. Ето защо трябва да се инвестира както в трудовите условия, така и в жизнените условия, и то през целия живот на човека. А, знаем какво се случва и видяхме резултатите миналата седмица на трудовия пазар. Но политиките, както каза председателя, трябва да се обръщат към проблемите. А именно, трябва да се представя повече, предоставя повече, повече подкрепа на семействата, които имат повече деца. Освен това, трябва да се направи необходимото, за да бъде издигнато образованието в ценност, да върне своя блясък. Обаче, каквито и мерки да вземем в демографски аспект, 40 до 50 години ще минат преди да се усетат първите резултати. Един от начините е да се намалят разходите, но по обикновенно повечето неща изискват по-големи средства, за да бъдат реализирани. И ние трябва да ги платим сега, да инвестираме сега и това няма да е ефтино, за да имаме резултат след много години економическата и фискалната политика се повлияват от всичко това. Тенденциите към намаляване на съотношението между данъците и БВП трябва да бъдат спрени. Най-успешните економики имат високо съотношение между данъци и БВП, без това да накърнява економическата им ефективност. След това Фискалните и преразпределителните политики също са много важни. Всичко това трябва да е насочено към повишаване на производителността. А сега изводите. Остаряването е много добро за всеки един като индивид, обаче струва много на обществото. Трябва обаче да се направи в глобален мащаб много, за да се преодолее евентуалния недостиг на храни в световен мащаб. През периоди, преходните периоди в продължение на десетилетия ще трябва да се направят значими промени в поведението, в етническото структуриране на нашето общество. Ако в Европа искаме все още да се радваме на едни прилични жизнени стандарти, ще трябва да работим повече, да инвестираме в здравето си, да бъдем по-производителни, да инвестираме в образованието, да стоим повече в класните стаи, отколкото сме седяли до сега и по-често, и да обменяме всичко помежду си ще трябва да плащаме и по-високи данъци, ще трябва да приветстваме и иммиграцията. Това е част от нашия живот. Нашите нации ще стават все по-колоритни и всъщност глобални. Политическите промени изискват и правилни политически действия. В дългосрочен мащаб всичко това може да бъде приложено за по-доброто бъдеще на всички европейци. Това може да бъде постигнато само ако не, не настъпи дезинтеграция, разпадане на общите политики. А ако обществата не осъзнаят, че тежкият товар на застаряващото население може да бъде променено може да бъде улекотен този товар. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин Чихан. Благодаря за вашата презентация. И сега, преди да преминем към дискусията по първия панел, нека да кажа, че заедно с господин Баросевич ние ще направим заключенията по-късно. А сега нека да дам думата на госпожа Елизабет Шретер, член на Европейския парламент. Благодаря ви. Ja, einen schönen Nachmittag Ihnen. Добър ден на всички вас. За мен това е първото представяне. Седим заедно с моя съпредседател, с моя колега, двамата тук горе и ви поздравяваме най-сърдечно. Преминаваме към първия панел. Економическите и бюджетните последствия от демографските изменения. Вие самите сте от различни региони и знаете за какво става дума. Гражданите на Европейския съюз устаряват остаряват много по-бързо. В някои региони е, положението е много сериозно. Имаме една е, публикация за едно изследване относно регионите до 2020 година. Е, съгласно това изследване, демографското положение в много региони е, ще стане още по-тежко, тъй като младите хора е, търсят работа в е, градовете, в големите градове. Аз самата съм от един от една област, Бранденбург, която е много близо до полската граница има една определена философия, съгласно която трябва да се откажем от нашата концепция за регионите, да обърнем внимание повече на природата, да е, поставим акцента върху проекти, които показват красотата на природата. Но има и една втора концепция, една втора философия, съгласно която тези региони трябва да се запазят да се запази тяхната структура, но естествено да се обърне внимание на проблемите, свързани с емиграцията и с демографското развитие. Господин Червински е първият оратор по тази тема. Той е докладчик в Европейския парламент и се е подготвил да ни въведе в темата. Моля, господин Червински. Нека да ви кажа все пак и съвсем накратко. От 2005 година господин Червински е в е, Сейма. Той е, е от града на Васаж. От 1994 е, до 2001 година е бил кмет той е от е, демократичната платформа Ами Бадевска, ако правилно произнасям е, това е, име, т.е. съратник на господин Туск. И така, господин Червенски, член на Сейма. Правилно дебата на те важни проблеми. Благодаря. Когато говорим за тези важни въпроси, Е, въпроси, по които чухме вече мнение от господин Бузе, госпожа Копач и господин Чихон. Искам на този фон да задам няколко въпроса, които да следваме в следващата дискусия. Надявам се, че ще може да стигнем до заключение, за това как да се справим с нарастващите проблеми, защото демографията е проблем. А дали това е така или не? А, вече имаме отговора. През 2009 година Европейската комисия ни каза, че този проблем може да бъде решен. Въпросът е обаче, ако ние оставим нещата да се развиват както те си решат, то тогава резултатът е обрачен на провал. Рано или късно. Но ако отговорът е, че ако не се занимаваме с проблема, то тогава много бързо ще сме сполетени от повече, още повече проблеми. А как как може да се справим? Какво може да е решението с този проблем? Трябва да потърсим едно устойчиво бъдеще за бъдещите поколения. Ако планираме дейности, подготвени от статистици, демо, учени, демографи, които се занимават с проблемите на застаряващото общество, на намаляващата раждаемост. Ако се вземат предвид е, проблемите на економическата и финансовата криза, <clears throat> трябва да, да вземем предвид и въпросите за това дали да се намалят пенсиите, да се увеличат данъците и въпросите за заетостта. Това са все неща, които трябва да бъдат взети предвид. Но въпросът си остава, а именно въпросът е кой да предприеме и да приложи различните мерки. Отделните държавни членки разчитат на своите собствени сили. Но въпросът се задава дали решението не трябва да се търси на общностно равнище. В Полша ние често казваме, че една тежест, която се носи от повече хора, не тежи толкова много. Ако народите в Европа приемат прилагането на едно общностно решение – Тоест, ако решим всички ние да се погрежим за създаването на едно устойчиво бъдеще за бъдещите поколения, ако се споразумеем, вземайки предвид различията между различните региони, то тогава ще бъдем силни, защото всеки регион има и своите силни страни в, попътя на общата ни цел. Ние ще обединим усилите, усилията си и тези усилия няма да отидат на празно. А сега въпросът имаме ли време? Достатъчно време. Отговорът е много ясен. Имаме още малко време, още няколко години да се подготвим за адекватните процеси, но ако не започнем сега, веднага ще произведем паника, ще закъснеем с нашата реакция. И накрая, нека да ви кажа, че аз се надявам, че социалното сближаване в устойчива Европа неща, по които говорим днес, са свързани с предизвикателства, с които ние може да се справим и то може да се справим успешно, като обединим именно усилията си. Ähm, Благодаря на господин Червински за това кратко въведение в темата. Позволете ми и аз съвсем накратко да посоча, че за националните парламентаристи и за европейските парламентаристи е, сме предвидили един регламент. Е, а именно ще давам думата на двама е, представители на националните парламенти, след което един представител на Европейския парламент ще получава също думата. Така ще се получи една много хубава комбинация. Максималното време, с което разполага всеки оратор, е 3 минути. За това ще трябва да следя часовника, за да могат всички, които желаят да се изкажат, да получат думата. Имаме списък на записалите се да се изкажат и така, кой е първият, който желая да се изкаже? Господин Кирилов, моят колега от групата на социалисти и демократи в Европейския парламент. Не го виждам обаче тук в момента. Тогава ще дам думата на на национален депутат от е, е Националната асамблея в Франция. Жак Денай има думата. Заповядайте. Благодаря ви. Уважаеми госпожи и господа, бих искала да кажа няколко думи във връзка с темата, която обсъждаме, а именно демографските изменения и последствията върху економическата и бюджетната политика. През 2010 година нашата статистическа служба констатира, че ако нещата продължат така, ние през 2000 и 60-та година ще имаме 73 милиона е, граждани по-малко. Е, една трета от французите, освен това, ще бъдат е, над 60 годишна възраст. Също време, но е, ние знаем, е, демографското развитие в момента се характеризира с е, ниски ниска ръждаемост и с е, увеличаване на продължителността на живота. Е, е, нещата са свързани естествено и с макроекономически е, аспекти. Е, демографското развитие и това застаряване на населението естествено се отразява на економическия живот. Чувстваме също време, но че е необходима устойчивост, че са необходими радикални изменения в обществено-осигурителните системи. Е, необходима ни е още по-голяма солидарност между поколенията е, е, от млади хора към възрастни хора. Така се движи потокът през държавните осигурителни институции и здравните каси, но същевременно един трансфер, един поток върви и в частния сектор, който също представлява 1,7% е, от брутния вътрешен продукт. Ако системата а, не се промени и в крайна сметка страдащи ще бъдат младите хора. Те ще понесат огромната тежест а, от а, това демографско развитие, а именно младите хора ще бъдат потърпевши. И а, това естествено също е нежелано. А, явление. Имиграцията много често се предлага като разковниче за решаване на проблема. Ще е, реши ли обаче имиграцията проблемите? Естествено, тя води до увеличаване на ръста на е, населението, е, увеличава се раждаемостта, но в дългосрочен аспект всъщност виждаме, че иммиграцията ще задълбочи още повече проблемите. От 2003 до 2010 година имаше вече увеличение на пенсионната възраст. Знаем, че до 2015 година дефицитът по този начин ще може да бъде намален. Говорим за дефицит в социално-осигурителните каси но също време, но това няма да е достатъчно, така че се предвиждат и допълнителни увеличения на пенсионната възраст. Председателката, господин Кевин Хопкинс е следващият депутат от Великобритания, от е, долната камера на парламента. Да, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Много се радвам, че имам тази възможност да се изкажа. А говорим за а, остаряващото население, за социалното осигуряване и необходимостта от увеличаване броя на младите хора, които да работят, за да осигуряват пенсиите за остаряващото население. В Обединеното кралство обаче има много висока степен на безработица сред младите особено. И тези, които си загубят работата, пък трудно си намират нова. И така, недостат, недостига извинете, на работни места са основния проблем. Пълната заетост е наистина решението. Ако имаме пълна заетост, ще се повишат приходите в бюджета – ще се намали и а, натиска върху пенсионните и осигурителните фондове, ще се осигури ръст, ще се, подобрат жизнени, а, ще се подобри жизнения стандарт на всички. Ето защо ние трябва наистина да се обърнем към огромния проблем на масовата безработица в Европейския съюз, а не, че бих могъл да предложа най-доброто решение за момента да се справим с безработицата, но а, е, това е пътя. Е, за да преодолеем нещо наистина ужасно, е именно бедността в пенсионна възраст. Това е много широко разпространение в, разпространено в е, Обединеното кралство. А, спестяванията на пенсионерите не са осигурени от никакви сътресения на финансовите пазари, а младите семейства и хора не спестяват нищо а, за, за времето, в което ще са възрастни, няма да могат да си изкарват хляба. И всичко това води до абсолютната необходимост от разработване на нови схеми за осигуряване, а ако искаме да има все пак някаква сигурност в бъдещето на поколенията, които в момента растат. Още нещо, което искам да подчертая – аз съм съгласен с господин Клишон за това, че анализа му е наистина първокласен. Е, не с всички изводи негови съм съгласен, но, а, госпожо председател, а казва се, че има нужда да се увеличи а ръждаемостта не, ние в Обединеното кралство имаме много висока ръждаемост, много висока степен на иммиграция и въпреки това много млади хора, нека да ви кажа, че много голяма брой от младежите в момента в Обединеното кралство идват от Полша. Та не знам дали е необходимо да увеличаваме ръждаемостта или няма да се получи необходимостта от обратното може би е по-добре да се справим с, с това да намерим най-добрите решения за заетостта, а всичко друго ще си дойде на местото. Благодаря ви, госпожо председател. Е, може би колегите ще ви помогнат. Нека да чуем сега един колега от е, е, групата на, на либерали и демократи в Европейския парламент. господин Теодорис Килакакис. Надявам се, че е в залата. Да. Ви... Имате думата, колега. Благодаря ви. Няколко думи за демографските промени. Това е наистина голямо предизвикателство за бъдещето. Бъдещето и настоящето на Европа. Застарява населението не само в Европа, застарява населението и в много други части на света. Така че в този смисъл човешките ресурси намаляват. До 2050 година ще има обаче 2 милиарда души повече в света защото не навсякъде има негативно демографско развитие. И така, какво ще се, е, какви са резултатите? Или трябва да работим по-дълго време, или трябва да работим по-продуктивно, за да се справим с това предизвикателство. По-младите хора ще трябва да работят и по-продуктивно, и по-дълго, ако питате мен, за да могат да плащат издръжката на възрастните ще трябва и след достигане до пенсионна възраст да се позволява на някои хора да работят, а също времено социалната закрила над възрастното население все пак не бива да бъде прекалено голяма и щедра ние няма да принуждаваме никого а, непременно да се ползва от пенсията си, но също времено трябва да знаем, че времето и развитието ни налагат ограничения. И така. Каква трябва да бъде пенсионната система? Дали пенсионната система трябва да се опира единствено на платените вноски? това не може да продължи прекалено дълго. Виждаме какви са последствията именно в е, южноевропейските страни, е, като моята. Там в момента пенсиите се намаляват. И още една тема здравеопазването. Много щекотлива, много актуална тема. с застаряването на населението, естествено се увеличават и разходите за здравеопазване. Така че на европейско равнище трябва да се погрижим най-вече за здравето на хората. Не само за пенсионната възраст и то за увеличаването на пенсионната възраст. Би трябвало да изградим една стабилна здравна система. И в заключение, за да не удължавам прекалено много времето, ще кажа само, че въпросите не могат да се решат на национално равнище, а трябва да ги решаваме на европейско равнище. И така, на екрана виждате невярна информация. Следващият оратор е представителят на германския е, бундесрат, е, господин Писек. Благодаря, госпожо председател. Аз съм австриец, председателката. Много съжалявам. Аз а, е, трябва да разчитам на това, което ми се подава и явно е погрешно изписано на, на екрана. Много, много съжалявам. И това е грешка. Това обаче не е подценяване на вашата чудесна, красива страна, която много обичам. И така, вие сте от камерата на провинцията, от Австрия, господин Райнхард Писец. Благодаря, госпожо председател. Искам да говоря за демографската промяна, но тази тема не може да се разглежда без да се вземе предвид финансовия проблем, финансовата промяна, защото тя също е свързана с демографската система. И ако вземем пример Австрия, там има много различни стъпаловидни възрасти за пенсиониране. То Имаме, например, една граница за 59 години. Е, трябва да помислим за следното. В Австрия е, по-възрастните хора <clears throat> трябва да отново да влязат на работния пазар, за да могат да внасят вноски в пенсионната система. Имаме много големи разходи за живот в Австрия, е, почти двойно по-големи за вноските, които плащат работодателите. И е много важно за работодателите да се направи атрактивно назначаването на по-възрастни работонайматели. Освен това, много е важно в Австрия да се знае, че една четвърт от бюджета зависи от данъците на заплати, т.е. работната заплата се облага с данъци до голяма степен. И тук искам да напомня на всички нас, че държавата също трябва да бъде привлечена в, е, в целите е, в целия процес на реформа, в реформата на пенсионната система, защото по този начин Държавата може да направи възможно да създаде условията за по-възрастните граждани да продължат да работят. Техните доходи не биват да бъдат облагани толкова много. В Австрия броят на, на облаганите с данък хора е от 80 милиона 2 милиона 8 милиона е населението на Австрия, 2 милиона са хора, които подлежат на данъчно облагане, т.е. 6 милиона не плащат данъци и в времена на една економическа криза системата трябва да се преосмисли. Т.е. моят апел е, че държавата трябва да предложи условията на хората да се вградят, да се внедрят отново на работния пазар. Благодаря, казва председателката. Сега имаме представител от, на парламента от Кипър, а именно господин Кристос Тилянидис. Не, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Yes, ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Σας φέρνω την εμπειρία από μια μικρή χώρα. Благодаря, благодаря господин председател. А, Госпожо председател. Аз представлявам една малка страна – Разполагаме обаче със същия опит, както и всички останали европейски страни. Със сигурност ще трябва да се опитаме заедно, съвместно да решаваме проблемите. Аз мятам, че в тази област се нуждаем на всяка цена от обща европейска политика, допълнена от националната политика, която би трябвало да отговаря, да реагира на националната специфика. Именно в условията на кризата в еврозоната, на финансовата и економическата криза, се опитваме да разработваме нови економически и финансови инструменти, за да излезем от кризата едновременно с финансовите и економическите инструменти, обаче трябва да се опитваме да решаваме и демографските проблеми. Отново съвместно. В същия дух се говори и преди е, мен. Аз съм съгласен с колегите, които казаха, че не можем да направим нищо друго, освен да увеличим пенсионната възраст, възрастта за пенсиониране. Да, това на практика се подкрепя от всички политически сили в парламента на моята страна. Тук обаче на всяка цена ще почетая и важността на гъвкавостта. Хората, независимо от това, че са достигнали до пенсионна възраст, ще могат да остават на пазара на труда не бива да забравяме и емигрантите. Не бива да се страхуваме от емиграцията. Трябва да включваме емигрантите в е, пазара на труда. Трябва да се грижим за тези хора, така че те да е, със своя труд след това да помагат е, в духа на солидарността между поколенията. Ние, политиците, сме тези, които трябва да подготвим конкретни предложения – на основата на научни изследвания ще трябва да вземем решенията си. Статистическите данни за кризата са красноречиви. Не можем да чакаме. Ще дам думата на една колежка от Европейския парламент. Госпожа Данута Ясловецка от е НП. Улега че о проблемах демографичних. Благодаря, госпожо председател. Когато говорим за демографските проблеми, трябва да не забравяме, че има нужда от активна заетост. Днес свободното движение на работещите е твърде ниско. Само 2% от гражданите на Европейския съюз работят в страна различна от своята родина. 8% декларират интерес в такава работа. Тук в Европейския парламент ние споделяме опит и примери, в което се вижда, че в Бавария има нужда от 500 хиляди лица, които да бъдат наети в Чехия, Франция, Словакия безработицата нараства и в същото време е трудно да бъдат привлечени млади хора, които искат да излязат на трудовия пазар, но те не заемат тези работни места, просто защото няма достатъчно информация за наличните работни места. Освен това, социалната политика е доста различно от една до друга държава членка. Няма освен това информация за спецификите. Пенсионните системи не са прозрачни достатъчно. Младите хора днес взимат решенията си много зряло, защото те искат да изградат своето бъдеще на здрави основи. те искат да започнат своята подготовка за, пенсион, за пенсията си още от самото начало на своя трудов живот. Освен това, в цяла Европа <clears throat> виждаме необходимост от сериозни промени. Недостатъчен е броя на младите хора с техническо образование, които са толкова необходими на производството. Ето защо е много важно да подготвяме младите хора да бъдат а, гъвкави и приспособяващи се, приспособяващи се в своята професионална кариера. Когато работим за трудовия пазар, трябва да подчертаем, че има огромна разлика между нуждите на трудовия пазар и квалификацията на хората, които търсят работа. Ако не наблюдаваме и контролираме ситуацията пряко, в малките и средни предприятия няма да можем да задоволим необходимостта от нова работна ръка. Професионално трябва да активираме хората. Но не сме постигнали особено много в тази насока. Трябва да създаваме нови работни места, но не по десетки хиляди, а по стотици хиляди нови работни места. Аз съм от страна, която прилага социалния фонд много ефективно. Тоест, виждаме, че може много разумно да се прилагат принципите и трябва да обменяме добри практики. Нови работни места не се откриват само в съществуващите предприятия, а и от млади хора, които започват професионалното си образование и макар, че нямат средства, ползват услугите на бизнес-инкубаторите. Обаче на тях не им се предоставят стимули, за да започнат, за да а, б, организират и започнат работа в своя собствена компания, като по този начин след време ще могат да открият и нови работни места за други. Ето това е една от слабостите на трудовия пазар при нас. Благодаря, колега. Благодаря. А сега думата има господин Марек Сиовковски от Полския сенат. Благодаря, е, че правилно произнесохте моето име. Като говоря за последствията за демографските промени, трябва да кажа, че ние се намираме в една дилема. От една страна за от много години европейското общество е, разходва повече, отколкото произвежда. Това е проблем. Това е криза за, е, е благ... за държавата, на благодействието, за, на социалната държава. Ние трябва да помислим върху този въпрос и още повече. Застаряващото общество от една страна е добро за индивида, но то изисква много повече разходи, за да се справи с проблема на като цяло на обществото и така трябва да имаме по-големи разходи. От друга страна обаче се намираме в криза, която изисква още по-голяма бюджетна дисциплина. Демографията е много точна наука. Ние не знаем как ще се развият нещата след 20 години. Трябва да действаме сега. Какво трябва да направим? Е, най-напред, трябва каквото и да направим, трябва да го направим в духа на солидарността. Най-напред, трябва да въведем нужните промени, като мислим за поколенията, които идват след нас. Ние не знаем какво ще се случи след 20 години, но не може да дадем тежеста от нашите действия по-нататък на следващите е, поколения, нашите деца и внуци. Или пък липсата на действия. Те също не бива да тежат на крехките плещи на тези, които идват след нас. На второ място, <clears throat> економи, економията. Економията е също елемент на солидарността. На следващо място, когато говорим за реформи, трябва да знаем, че всички групи, които могат да понесат реформите, трябва да се включат. Например, казва се, че някои банки са прекалено големи, за да а, за да се провалят, но има и групи, които са прекалено, ба, които са прекалено бедни, за да им се бръкне в чоба. И накрая, солидарността. Не става дума само за солидарност между, в рамките на Европа. Трябва да работим координирано. За... И тук искам да приключа с един цитат на господин Пузек. Той каза в началото, че ние в момента, в криза, а, и именно тази криза може да възприемем като, като предизвикателство, като възможност да реагираме адекватно и да останем оптимистични и да намерим правилните решения. Благодаря ви, госпожо председател. Председателката, благодаря. А, виждам, че все още е, имената на, на екрана не са в правилната последователност. Сега аз е, в моя списък имам една депутатка, именно депутатка от Латвийския парламент, госпожа Калинина Л- Лукашевица. Надявам се тя да е в залата. Nein, habe ich Ihren Namen schlecht ausgesprochen? Може би не съм произнесла правилно името. Госпожа Лукашевица. Okay. Okay. Liste, а сега имам един друг списък. Явно госпожа Лукашевица не е тук. А сега искам да поканя колега от Чешкия парламент. Именно от камерата на парламентаристите. Това е Итка Шаланкова. Имате госпожа Шаланкова, имате думата. Dobrý den, dobrý ден, vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážené, vážení kolego. Добър ден. Здравейте на всички, уважаеми колеги, дами и господа. Искам да добавя следното. В рамките на една обща дискусия не бива да се забравя, миграцията. Казахме, че без миграция е, Европа, е, населението на Европа ще, ще измре, така да се каже. Е, чухме и някои мнения за проблемите на социалната държава, държава, която се грижи като майка за гражданите си. Жената в рамките на своята работа получава заплата след раждането на детето, жената се опитва да се върне колкото се може по-бързо на работния пазар. Но такъв един натиск е в ущърп на семейството и в ущърп на социалния континуум. Е, това води до намаляване на ръждаемостта. Същевременно с това виждаме, че не е вече възможно да поддържаме финансирането на социалната държава. Семействата е, имат все повече задачи. Всички членове на семейството трябва да работят и е, трябва да продължат да изпълняват и старите си задължения, например да се грижат за възрастните хора, държавата прехвърля отново обратно тези задължения на членовете на семейството. Социалните мерки подкрепят в днешно време най-вече връщането на работния пазар, например след раждането на едно дете. Но такива мерки не, са, не се предлагат на възрастните граждани. Те не ги подкрепят. Възрастните граждани стават все по-възрастни и техния брой се увеличава. А, такива мерки не подкрепят и нашите семейства, въпреки че семейството е гръбнака на обществото. Ето защо следващия приоритет би трябвало да е семейството. Семейството трябва да бъде подкрепено, за да може семейството да може да изпълнява отново успешно своите задачи. Например, Семейството може да бъде подкрепено от държавата чрез възможности за, на, за грижа за по-възрастните граждани. Много е важно да има информационни кампании в тази област. Трябва да мислим, че социалното сближаване започва и започва и се случва в семейството. Благодаря ви, председателката. Аз сега искам да дам думата на своя съпредседател, господин Битброд. Той ще води заседанието по-нататък, аз ще, на... ще напусна моя стол сега. Той ще се справи по-добре с полските имена. Той е председател на а, Комисията по външна дейност в Полш... Полския сенат. Моля, имате думата.

са много подробна и хоризонтална. Трябва да обхваща всички сфери. Както в мащаба на националните политики, така и в мащаба на националните парламенти, извинете, така и в мащаба на, на Европейския парламент. Трябва да бъдат обхванати и ангажирани и всички заинтересовани страни. Местните власти, неправителствените организации трябва да бъдат ангажирани в разработването на кохезионната политика. Националните парламенти, правителства и институциите на Европейския съюз всички заедно трябва да работят, защото иначе с частични решения няма да преодолеем проблемите. Въпрос, тема номер две. Беше повдигнат въпрос. Дали сме изправени пред конфликт между поколенията? С други думи, за какво трябва да се борим? Може би ще стане въпрос за конфликт предизвикан от необходимостта от работни места и средства, за което ще се сблъскат младите и старите поколения. Разбира се, едно, едно проучване ще е много важно в тази насока, както а, за Полша, така и за цял, цели Европейски съюз. И то беше проведено. Беше, оказа се, че възрастните на трудовия пазар, а всъщност, когато са активни, отнемат работна, работните места на младите. Това не е верно, разбира се, защото има достатъчно работни места и за младите, и за възрастните работници. Какъв е механизмът? По-малък е натиска върху пенсионната система при такива обстоятелства – и е по-малък също така риска да се увеличават вноските за пенсионните фондове. Тоест ще се намалят и разходите за работната сила, което съответно пък ще увеличи заплатите. Оказва се, че трябва да се използват повече ресурси, а за да се осъществи растеж. 94 милиарда злоти, например, в Польша, трябва да се прехвърлят от данъчните към пенсионните фондове, за да могат да бъдат създадени нови работни места. И сега, а, дилемата е дали да се увеличава възрастта за пенсиониране и да се увеличава броя на възрастните работници или да се увеличава броя на младите работници. Нека да не се притесняваме от този конфликт, защото той всъщност не е реален. Благодаря. А сега Клеписън от Великобритания. Да, благодаря. Много е важно това, което каза а, предишният оратор, защото наистина това, че ще има повече възрастни работници, далеч не означава, че ще бъдат отнети работните места на младите работници. Такъв един конфликт в момента съществува и в Обединеното кралство, обаче ние трябва да сме съвършено наясно с картината, а именно, че има недостиг на млади хора. Ако се концентрираме върху Обединеното кралство, ще видим, че е, има недостиг на работа за младите хора. Много са не работещите младежи в Обединеното кралство. И перспективите пред тези младежи, които отгоре на всичкото обикновено нямат професионална квалификация и са с ниско ниво на образование, това бъдеще за тях е много, много мрачно а, и когато продължително са а, безработни, а, постепенно започват да създават поредица от други проблеми. Знаем, че, а, че има доста хора, чието брой се увеличава в, Обединеното кралство, които отпадат от трудовия пазар и тъй като са трайно безработни, те просто вече се считат за не, а, не а, наемаеми, т.е. вече нямат подходяща квалификация, за да бъдат наети. Ето поради това ние трябва да търсим а, а, различни конкретни неща, като например това доколко економиката търси работници. А, господин Кайшон а, каза много неща, с които съм съгласен, обаче има и някои, с които не съм съгласен. А в Обединеното кралство иммиграцията може да бъде много полезна а и в същото време зависи силно този положителен ефект от нивото на развитие на економиката. Повечето хора обаче, които е, в Великобритания си мислят, че а, ние ставаме твърде много. А, просто а, твърде голямо население на все една и съща територия. Може би ние сме с по-голямо население, отколкото Германия, с много по-малка територия. През следващите 20 години ще се увеличим и ще станем 70 милиона и повечето от тях ще бъдат в Англия и то в юго-источната част на страната. И това, разбира се, ще предизвика много сериозни проблеми и с околната среда, за да не говорим за нещо друго. Благодаря. Благодаря много. Това беше представител на Камерата на общините, а сега господин Нилсън от шведския парламент. Eh, Благодаря, господин председател. <clears throat> Може би като въведение. Да кажа, че е, демографските промени се виждат като проблем, но те могат да се погледнат и от положителна гледна точка. В повечето социални държави хората живеят по-дълго и това е положително развитие. Когато става дума за пенсионните системи, а, това е всъщност договор между поколенията. Ако този договор, ако този договор се наруши, тогава имаме проблем. Какви, какъв е нашия опит в Швеция? Преди 20 години ние променихме нашата пенсионна система, която е отделена от бюджета, тя е независима от бюджета, не е част от бюджета и се основава на внос на не толкова на вноски, колкото на а, услуги, които са били ползвани от гражданите. Това е нещо, което е доста гъвкаво като структура. Нямаме таван на възрастта за работа. Човек може да работи колкото си иска. И ние видяхме, че средната възраст на пенсионерите се увеличи с около две години напоследък. Това е всъщност нещо много положително, въпреки че е много трудно като развитие това развитие да се управлява. А, когато става дума за финансиране на цялата система, естествено, тогава ни трябват повече млади хора, които да финансират цялостната система. Но е, не става дума само за това, че много млади хора нямат работа. Става дума и за това, че много хора се включват в работния пазар едва доста късно в техния живот. И много малко хора започват да внасят, да допринасят за финансирането на пенсионната система. Това е проблема с финансирането на системата. Как обаче да привлечем и по-възрастните хора? хора. Мисля, че в повечето държави и членки е, възрастните хора са дискриминирани именно на основата на възрастта на работния пазар. Ние естествено може да се помъчим и да създадем повече работни места. Това също би било решение. Председателят, благодаря. А сега господин Шмиле от Унгарския парламент. Tisztelt Hölgyeim és Az eddig elmondottakból lehetett... Благодаря. Е, както казаха прежде говорившите, мисля, че мога да кажа, има много разлики, по които могат, много различни начини, по които могат да се осветлят тези проблеми. Те. В в Унгария мъжете се пенсионират на 65 годишна възраст, т.е. с около 5 години по-млади, отколкото в повечето държави членки. Е, говорихме и за миграцията. Много млади, добре квалифицирани хора напускат страната и това е също голям демографски проблем. Това е заплаха за националната економика. Но не само този феномен е заплашващ економиката, заплашена е цялата структура на економиката, защото младите напускат страната, а тези, които остават, за тях е трудно да се намерят работни места. В Унгария структурата е много сложна. Структурата на работния пазар трудно е да се създадат и да се намерят работни места за повечето безработни. Так това не е устойчиво развитие на обществото. Демографските промени имат вземат застрашителни размери. В рамките на обществото се вижда голяма разлика между отделните социални слоеве, което провокира напрежение. А, мисля, че днешната дискусия е много добра, много плодоро, пло, пло, продуктивна. И говорим за програмния период между 2014-2020 година и когато говорим за този период, мисля, че трябва да се концентрираме именно върху демографското развитие. Аз съм член на партията за защита на околната среда и мисля, че във всички аспекти трябва да взимаме предвид аспекта на устойчивостта. Използването на местните ресурси ще дадат възможност на младите хора да намерят работа в местата, където са родени. Едно от най-добрите решения е по-доброто разпределяне на средствата от кохезионните фондове, като, се намал... като по този начин се а, облегчат напреженията и разликите между социалните слоеве. Трябва жените да могат по-лесно да си намерят работа след раждането. Това е ключове. В противен случай е, цялата, целият процес на интеграция в Европа ще пострада. Благодаря. Господин Мила, е, дами и господа, преди да дам думата на господин Чихон и след това на господин Червински за обобщение на дебата, искам да ви привлека вниманието върху две неща. От една страна ми направи впечатление, че господин Алгос от Полския сенат и колегата от Кипър казаха, че по отношение на разликите между регионите, това е проблем, с който също трябва да се е, занимаем. Това беше на първо място и на второ място. Говорихме за определени предизвикателства, с които се сблъскваме и начина по който да се справим с отрицателните тенденции на застаряващото общество. Ние не говорихме много за шансовете, които ни дава тази ситуация, защото застаряващото население има нужда от нови продукти, нови видове услуги за задоволяване на своите нужди. Развитието на сребърната економика може да допринесе именно за създаване на нови работни места, не само за възрастни граждани, но и за млади хора. А възрастните хора, които живеят по-дълго и са в добро психическо и физическо здраве, те могат да споделят своя професионален и житейски опит. Това е много ценно. Искам да дам думата на докладчика и давам думата първо на господин Чехон да направи коментар върху досегашния дебат. Благодаря. Чух някои становища, по които искам да взема отношение, но най-напред искам да кажа, че това беше един много продуктивен дебат. Пет или шест елемента трябва, мисля, да бъдат уточнени. Най-напред, един от нашите колеги от Обединеното кралство каза, че има явен, явно противоречие между високата безработица, на която сме свидетели и нуждата от увеличаване на възрастта за пенсиониране. И ние се питаме а, как това противоречие може да бъде разрешено. Има технически, техническо решение. Нека направим няколко, някак, една траектория. В момента без, безработицата и бъдещото демографско развитие, ако тези две величини биват взети предвид, то до 2030 година вероятно това противоречие ще бъде изравнено. До тогава безработицата ще изчезне, може би не навсякъде, но по принцип в тези размери. Така че кризата ще продължи, може би, още 5-6 години но има демографско решение. На второ място, е, про противоречието, което имаме, че имаме безработни младежи, и мога да ви задам въпроса, на който ви по-добре ще отговорите от мен. Тези е, младежи дали могат да вършат някаква работа? Или пък те имат някакви недости, някакъв недостиг в професионалното си образование, в е, общото си образование, някакви дефицити, някакви, някакъв недостиг, който им пречи да се внедрят на работния пазар. А те са пропуснали да инвестират в образованието си на много ранна възраст. И това е проблем за цялото общество. Намаляването на бюджета, на кои, които сме свидетели в момента през последните е, години, тези економии и мерки за економии може би не са адекватни във всички области. Виждаме вече негативните тенденции. Хората, младите хора не могат да намерят правилните, адекватни работни места поради липса в образованието си. На следващо място каза се, че социалната държава не може да бъде поддържана повече. Кой казва и защо го казва това? Преразпределение на благата всъщност не е решението. Търсенето не, няма нужда да намалява, защото се преразпределят средствата. Това не е непременно така. Има големи разлики в нивата на преразпределение. В същото време тези разлики не непременно отразяват производителността на труда. Ако кажем, ако някой каже, че е, социалната държава вече е отживелица, то в такъв случай е, данъците, които плащаме в момента, не могат да финансират услугите, които предлагаме кой казва, че е, тези ставки, които плащаме в момента като данъци, са дадени от Господ? Никой. Това е всъщност въпрос на договаряне между поколенията и ние казваме това са ставките, които искаме да имаме. А, е, имаме разлика в данъчните ставки. Например, в Обединеното кралство те са с около 5%, 5 с около 30% по низки от Гер... Германия или Швеция. Защо това е така? Защото договорите между поколенията в обществата са различни. Тоест, това е въпрос на политическа воля и политическо решение. Тоест, политическото желание е да не се преразпределя по един определен начин. Но не може да се каже, че социалната държава не може да продължи да съществува. Посланието ми е, че има региони, където а, данъците трябва да бъдат повишени. Това е моето основно послание. Те там могат и трябва да се повишат зависи от структурата на, на данъчната система. Естествено, за всеки случай трябва да има индивидуално решение, но не може да се каже общо, че не може да се увеличат данъците. Това просто не е вярно. Естествено, че има някаква граница за данъчните ставки, но има държави в Европа, където мог, данъците могат да бъдат увеличение с цел едно по-добро преразпределение на благата. Това е въпрос на национална политика. Има национални решения за това. Имаме единен пазар, в който стоки, услуги и хора могат да се движат спокойно. Единият пазар трябва да продължи да съществува. Аз не мога да си представя, че може да имаме едно неевропейско или индивидуално решение на тази проблематика. Ако искаме е, тази структура да продължи да функционира. Трябва ни, е, трябва ни едно общностно решение. Трябва е, и националните държави да бъдат привлечени в промените. Има региони в Европа, както бе казано, <clears throat> които са прекалено населени. Това е така, това беше казано. Но други региони пък са много рядко населени. Но, ако искаме да накараме хората да се преселят от пренаселените места в по-рядко населените места, то тогава трябва да инвестираме в инфраструктура и услуги. Ако искаме да накараме тези хора да се преселят, то тогава трябва да помислим и за това а, финансовите потоци да приемат правилната посока, т.е. трябва да имаме обрат, обръщане на финансовите потоци не само от А към Б, а и, а, а, и от Б към А. В противен случай няма да можем да накараме хората да се преселят. Аз в момента не мога да... Пре... Това е доста теоретично размишление. Не мога да дам точно решение. Някой каза, че миграцията е решение на, про... на проблема. Аз а... разглеждам нещата като модели и ако а, имаме модела на дър... европейските държави членки, пет... старите 15 държави членки, може да кажем следното. Всеки 5 години е, в тези страни са се вливали непрекъснати емигрантски потоци. По принцип обаче е вярно, че е, мигрантите приемат репродуктивното по поведение на приемащата държава. Т.е. непрекъснато ще има недостиг от хора. И това доста бързо ще доведе до пренасищане. Това не е устойчив модел, така че емиграцията не е единствения отговор. Трябва да намерим комбинация, ко... едно съчетание между по-добра заетост и по-добра миграция. Може би трябва да се инвестира повече в младите хора и да се помисли за това младите хора да започнат работния си живот по-рано. Това не е лесно. Аз не съм песимистично настроен, но в крайна сметка мисля, че може да поддържаме един скромен ръст в Европа. Ако искаме това да стане обаче, трябва да изравним условията в различните региони и разликите в, в доходите в различните европейски региони трябва да се движат в определени толеруеми граници. В противен случай хората няма да искат да се преместват от един регион в друг регион. Ако помислим, че хора са се заселили в един регион през 90-те години и са живели добре в продължение на 20 години, а сега го напуска. Трябва да помислим защо хората действат така. Трябва да решим тези проблеми, с които хората се сблъскват. И на последно място, публичните инвестиции. Аз не мога да бъда убеден, че пазарът ще инвестира единствено с цел да се намерят решение на демографските тежести за продължение на 30 години. Това е роля на държавата. Това тези инвестиции трябва да дойдат от държавата, трябва да се инвестира в образованието, трябва да се инвестира в ученето през целия живот. Ако един човек има 40 години професионален стаж зад гърба си, то а, и му предложите преквалификация, то това е една огромна инвестиция. То тази инвестиция няма да дойде от пазара, ще дойде от държавата. Ние трябва да инвестираме днес, да плащаме данъци сега, и да инвестираме сега, за да имаме плодовете, които очакваме след около 40 години. За да може един човек да развие своя пълен потенциал, ще му трябват поне 20 години и решенията трябва да бъдат взети на политическо равнище. Това е огромното предизвикателство. Хората не го виждат като огромно предизвикателство. Ние предлагаме мерки за економии не само в Европа, навсякъде в света, но това е контрапродуктивно. Това са економии на погрешното място. Трябват ни дългосрочни инвестиции, трябва ни инвестиция в образованието. Тук искам да спра и давам думата на следващите орактори. Пану Чихоньови за отнешение. Благодаря, господин Чихоня. Благодаря, че толкова детално се занимахте с някои от въпросите, които засегнахме по време на дебата. Госпожа Тон от Естонския парламент е следващата, а след това господин Червински ще обобщи дискусията. Yeah. Äh, Добър ден на всички. Много е трудно да се изкаже човек след преждеговорившия, но все пак се надявам да споделя с вас няколко важни неща. Аз съм от пограничните райони на Европейския съюз и ние казваме, че а, никой никога не е доволен, независимо дали е много богат и много беден. Подобна е ситуацията сега. Представителите на Обединеното кралство казват, че няма ли проблем с ръждаемостта, защото с ръждаемостта се занимават поляците в Великобритания. А в Унгария, подобно на Полша, а, много млади хора се преместват в така наречената Стара Европа. Та ние не сме много доволни от това. Второ, използването на емигрантите на трудовия пазар. Еми да, само че има разлики. И нещо, нещо, още нещо, за което искам да говоря. Пенсионната възраст. Подобно на унгарския колега, и аз искам да кажа, че продължителността на живота е по ниска в Естония и Унгария, отколкото да кажем в Обединеното кралство или Германия. И нашето здраве е по-лошо. Съвсем ясно е. 55 годишен дърводелец в Естония не може да работи по-дълго, просто защото е съсипан. Така че трябва да вземем предвид различните специфики, различните условия в отделните държави членки. Аз съм оптимист, но въпреки това не смятам, че всичко може да бъде уеднаквено. Аз съм сигурна, че европейските страни могат заедно да решат проблемите. Аз смятам, че повечето държави членки естествено гледат да защитат своите интереси, макар че се опитваме да бъдем конструктивни. Някои а говорят за така наречената сребърна економика. Ще съм много доволна да чуя от моите колеги кои са добрите примери на това как да ангажираме много възрастните в трудовия пазар. Ние в Европейския парламент доста а, дълго го обсъждахме, но изводите, които си направихме, не бяха много приятни. Просто а, когато си възрастен, това е неизлечимо, нали? Така че в Естония, например, образованието е високо, тези, които са добре образовани, говорят по 3-4 чужди езика а, и са с, с много добри качества гота, а, и възможности да бъдат наети, но просто няма работни места и те напускат страната. Благодаря. Благодаря. Бих искал да благодаря представителите на националните парламенти и на Европейския парламент за активното им участие в тази дискусия. А сега нашият докладчик ще ни представи няколко заключителни ремарки. Благодаря. Господин Червински, имате думата. Благодаря. Господин председател, скъпи колеги, дами и господа, организаторите ме помолиха да обобща нашата дискусия и да представя нещата в вид на така окончателен доклад. А в самото начало казах няколко неща а, във вид на въпроси и сега бих искал да им отговоря. Първия беше дали има истинска заплаха от някои проблеми, с които ние няма да се справим или ням, ако не успеем да се справим. А някои от изказванията предложиха решения. Така че ние намерихме отговор. Ние трябва незабавно, ето точно сега, да действаме. Защото иначе няма а, да можем да спрем кризата и тя ще се задълбочи. Втори въпрос е, кой да предприеме тези действия? А, много се зарадвах, когато чух от вас. Идеите ви, защото никой не тръгна да обвинява другия за проблемите. Ето защо е много важно ние да предприемем действия на национално ниво и да ги координираме на европейско ниво. Ако приемем тези изводи, ние ще можем да се гордеем, че сме направили скок по отношение установяване на най-подходящите решения, защото решенията, които вие сте намерили в собствените си страни, особено по отношение на онези, което много дъл... които много дълго са били извън трудовия пазар, а, това ще е много добре едно от решенията, според мен, е да развиваме економиките си. Трябва да отваряме нови работни места, за да може с други думи економическото развитие да намали броя на хората, които по настоящен нямат работа. Това ще стимулира и младите хора да влизат в трудовия пазар по-рано. Не говоря, разбира се, за специфичните черти на економиките на всяка отделна държава, но економическото развитие е възможно само единствено, когато има стабилни държавни а, финанси. Изграждането на подходящи условия за такова едно развитие във всички държави членки е една от основните задачи на Европейския парламент. Има още няколко теми, които бяха повдигнати по време на дискусията. Различни са условията в Швеция, както чухме, от условията в Великобритания. И съвършенно различна е, да кажем, ситуацията в Естония, както чухме от последният оратор. Всичко това трябва да се вземе предвид, защото ние наистина имаме различни условия. И също така не трябва да забравяме, че това е дългосрочна цел. Да, създаде, да създадем и увеличаваме стабилността на трудовия пазар и в економиката, ако искаме да оставим положително наследство на следващите поколения. Но координацията трябва да се извършва на общо европейско ниво, за да бъде по-ефективна. Последното, за което искам да поговоря, което може би беше малко пренебрегнато може би не му се обръща достатъчно внимание от експерти, от економисти, от учени, а именно а, социалната комуникация, т.е. разпространяването на информация, а, информираността привличането на вниманието върху това, че има различни опасности, които трябва да се преодоляват или избягват, но също така а, хората, живеещи в един Европа, трябва да са наясно, че имат еднакви цели и различни начини за постигането им. Моля, помислете върху това. Ние не трябва да забравяме, че без да комуникираме вътре в отделните общества и в европейското общество като цяло, за да сме наясно за какво става дума, ни едва ли ще постигнем целите си. Благодаря за вниманието. Я Бих искал да благодаря на господин Червински, който е нашият докладчик. И също така да благодаря на всички участници в дебата. Като по този начин успяхме да завършим с първия панел съвсем на време. Сега искам да предам функциите си на госпожа Данута Хюбнер за следващия панел и на господин Галажевски, който е член на Комисията по европейските въпроси в Полският сейм.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 докладчика, госпожа Крел от е, Европейския парламент. И госпожа Хюбнер. Добре дошла и на нея. Господин Голашевски. Той ще остане с нас. Тук е, на президиума. И искам да помоля госпожа Крил за 5-минутно въведение в темата. Благодаря, господин председател. Госпожо Хъбнер, скъпи колеги, за мен не е обичайно да говоря от пред и да стоя отпред. Обикновено ние сме на вашите места, тук в Европейския парламент. Във всеки случай се чувствам добре с вас. Надявам се, че всичко е наред и с превода. Моят колега господин Фан Нистел Рой и аз отговаряме за това досие. Е, през октомври комисията всъщност е, представи е, своите виждания за бъдещата кохезионна политика – ние съгласувахме един график и се надяваме, че през 2012 година ще можем е, вече да предложим и съвместен законодателен пакет за бъдещата кохезионна политика, след като сме съгласували вижданията си. Нещата са свързани и с това, че тогава през 2012 ние ще сме приключили с е, финансовото планиране, така че ще можем вече на тази основа да вземем и е, е, съответните решения за бъдещото законодателство. Европейският парламент, надявам се, ще успее своевременно да приключи с подготовката. Бих искала да подчертая, че ние поздравяваме комисията за това, че предложи въпросното досие е, за бъдещата кохезионна политика след 2014 година. Това, което е особено важно, е, че една голяма част от предложенията на Европейския парламент включени в четвъртия доклад е, е, за кохезионната политика, така наречения доклад Пипер, вече е част от предложението на комисията. Така че Радваме се, че комисията е приела предложението всички региони е, в Европейския съюз да бъдат включени в бъдещата кохезионна политика. Комисията е приела това нашето, наше предложение. Знаете, че имаше различни виждания, но ето, че вече можем да изпратим един положителен сигнал към всички граждани за това, че солидарната европейска политика продължава да се развива. Освен това, във връзка с общия регламент е, имаше е, едно виждане, че трябва да обединим всички фондове на първо време, не само Кохезионния фонд, не само е, структурните фондове, но и е, фонда за селско стопанство и селските региони, райони също е включен тук. Това, според нас, ще доведе до едно подобряване в функционирането на всички фондове. Новата кохезионна политика е изправена пред е, много предизвикателства. времено върви един е, процес на засилване на териториалното сътрудничество в рамките на кохезионната политика. Важно във всеки случай е да постигнем и в областта на кохезионната политика, на политиката на сближаване, целите заложени в стратегията Европа 2020. Това е част от предложението на комисията. Има няколко въпроса, които според мен заслужават особено внимание и аз мисля, че и този след обед ще се занимаем с тези въпроси. Трябва много интенсивно да помислим за това как ще формираме нашата политика на сближаване, къде са слабостите, какво трябва да променим. Мисля, че това в крайна сметка ще се окажат и, надявам се, най-важните резултати от нашата дискусия. Много е важно да намерим баланса от една страна целите на Европа 2020 и от друга страна интересите на регионите. Така че в самите региони да е възможно по един гъвкав начин да се определят приоритети за съответния регион – Важни са договорите за партньорство, които се предлагат от комисията. Това е един нов, е, хубав инструмент. По този начин ще можем наистина регионите е, да се свързват с комисията, да съгласуват своите действия. Констатираме освен това, че комисията е приела за основа е, БВП при разпределянето на средствата за регионите. От една страна имаме групата на слабо развитите региони, които са под 75% на БВП и от другата група е групата на силно развитите региони, които са над 75% от БВП. Комисията се надява, че парламентът ще одобри е, това категоризиране и ще се включи, може би, една междинна категория, които изпитват економически е, затруднения е, но не толкова, колкото групата на слабо развитите региони. 75 до 90% е тази междинна категория на. Също времено трябва да кажа, че имаме и региони, при които така, делът от БВП е 180%. Смятам, че предложението на комисията представлява една добра основа за бъдещето на нашата кохезионна политика. Много съществена тема за Европейския парламент е бюрокрацията, от която се оплакват една голяма част от нашите депутати, независимо от това от кой регион са. Така че е, решителни мерки се предлагат от комисията и в тази посока намаляване на бюрокрацията. Ние в момента водим консултации и преговори. Ще видим как точно ще се развият нещата. Няма да бъде лесно. Ще се спра и на въпроса за условията, как точно е, ще изглеждат тези условия, по какъв начин ще се отпускат е, средствата за регионите. В момента се намираме в процес на консултации. В парламента се налага мнението, че е необходимо да има и едно силно градско измерение. В никакъв случай не пренебрегваме отдалечените региони, селските райони, но при всички положения не бива да забравяме, че близо 80% от гражданите на Европейския съюз живеят и работят в градовете. И за това смятаме, че е, е необходимо да развиваме и една устойчива кохезионна политика по отношение на населението в градовете. Съгласно предложението е, на комисията, 300 е, 176 милиарда евро трябва е, да бъдат на разположение на е, различните инструменти за насърчаване на регионите. Ще видим как е, най-важният инструмент, така наречения Connecting Facility, ще е, придобие е, окончателната си форма и как ще, е, ще се прилага. Това е също процес на консултации. Благодаря ви. Е, Благодаря, госпожо Крел. Нека преди да продължим с дебата, да ви кажа следното. Е, членовете на парламента, които искат да вземат думата, трябва да попълнят един формуляр. Формулярите са раздадени на делегациите, така че моля, който иска да, да вземе думата, моля, попълнете формулярите. И след като попълните формулярите, ще бъдете включени в списъка. <clears throat> Отново ще говорят двама представители на националните парламенти и един представител на Европейския парламент. Времето за говорене е 3 минути. Председателят може да реши дали да да приложи процедурата на синя карта, да или не. И така, моля, ако желаете да вземете думата, попълнете формулярите. Първият оратор е господин Витатас от Латвия. Е. Благодаря, господин председател. Европейската кохезионна политика е един от, една от най-важните е, общностни политики. Тя допринася до увеличаване на конкурентоспособността, дава добавена стойност за териториалното сближаване и за економическото развитие. По отношение на бюджета, за периода 2014-2020 година кохезионната политика ще играе голяма роля за прилагането на стратегията 2020. Затова е важно тази политика да остане ефективна и силна. За да постигнем целите си, ние не бива да забравяме, че целта на кохезионната политика е да се намалят разликите между отделните региони. В Европа приоритета трябва да е винаги да бъде поставен върху по-неразвитите региони в Европа. А сега по отношение на предложението на комисията. Ние сме загрижени за това да има прак от 2,5 милиона евро от БВП на държавите. Това означава, че по-неразвитите региони ще имат едно негативно развитие. А именно тези региони, които имат процент от БВП между 18 и 60%, за тези региони ще е много трудно да, да е, се изравнат с по-развитите региони. Промените в праговите стойности ще удари точно регионите, които са най-застрашени от кризата. И това съвсем ясно ще забави развитието на тези региони и ще увеличи разликата между благосъстоянието в отделните региони. А сега за резерва. Това би могло да доведе до по-добро постигане на целите чрез по-добро освояване на средствата. Става дума за целите на стратегия 2020. Ние бихме искали и да говорим за минималните нива и минималните пропорции, които ще бъдат въведени, а именно праговете които ще, средствата, които ще преминат от кохезионния към социалния фонд. Предлага се 10 милиона евро да минат към европейския инструмент за инфраструктура, но за момента не е ясно какви условия ще бъдат приложени и на какви условия трябва да отговорят съответните проекти, които могат да се ползват от фонда. Искам да спомена и някои идеи, които, по, които подкрепяме. Ние подкрепяме идеята за създаване на една стратегическа рамка, която да включва всички пет фонда. Това да има, това ще бъде една добра връзка между отделните финансови инструменти. Ние подкрепяме екс условията за участие в структурните фондове и Кохезионния фонд. Освен това, искам да споделя някои опасения, а именно, че документът не стига достатъчно далече за намаляване на административната тежа за държавите членки. Прила... Правилата за прилагане трябва да бъдат упростени за държавите членки. И преди да ви благодаря за вниманието, аз искам да а, изкажа надеждата си, че предложението ще бъде подобрено. Благодаря за интересното изказване. А сега ще дам думата на господин Жак Лене от Френското народно събрание. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, в е, рамките на този панел говорим за е, кохезионната политика, за регионалното развитие. И затова ще се спра на въпроси, които вълнуват много французите и които със сигурност са познати и на околните страни. Е, в Франция населението застарява и в момента се налага да променяме осигурителната система, така че тя да отговаря на изискванията и очакванията на населението. Министерството на здравеопазването при нас разполага с статистика, според която през следващите 15 години около 10% от населението ще е преминало една определена възраст и същевременно времено се отбелязва, че хората ще бъдат на тази, хората в по-напреднала възраст, в пенсионна възраст, ще бъдат много повече, отколкото през 80-те години. Това много натоварва и здравната система. Е, опитваме се по някакъв начин да балансираме нещата, да се опитаме и географски да решим проблема, тъй като и при нас в нашата страна има региони, е, в които здравеопазването е много по-слабо развито, отколкото в други. Трябва да се помисли за финансовите стимули. Трябва да се помисли за това как е, можем да стимулираме бъдещите лекари, които в момента са в е, университетите, в медицинските академии и учат за лекари, да отиват именно в тези най-отдалечени региони. Защото забелязваме, че една голяма част от медиците е, не желаят е, да се настаняват и да работят именно в тези отдалечени региони или предпочитат определени специалности, а пък други са нежелани. Всичко това естествено би трябвало да стане също в рамките на социалната кохезионна политика. Благодаря. А сега е господин Ламберт Ван Нистерой от Европейския парламент. Да, благодаря. Аз ви махам, за да видите къде седа. Да, заедно с моята колега госпожа Крео, ние а, посочваме най-важните точки за този дебат, защото ние искаме да, се, да чуем колкото се може повече от националните парламенти. Но нека да кажа няколко неща. Говорим за социалната кохезия. Социалният фонд не е а, отслабен социалните аспекти, казват, били проблем само на националните държави. О, не, Европейската комисия, ако погледнете, по, е разделила регионите на няколко степени и тези, които са по-добре развитите, се вижда, че те разработват проекти, от, за които получават от социалния фонд средства. А, въпроси на трудовия пазар – а, е, са свързани с това да бъдат задържани хората колкото се може по-дълго на самия трудов пазар. Но това някак си се разводнява в тези времена на криза. А, кофинансиране, това е ситуация, която ослабва социалния фонд или общественото осигуряване, с други думи. Ние говорим за регламенти, правила, говорим за общата стратегическа рамка, която е важна за осъществяването на всички тези програми и проекти. Ние обаче смятаме, че не трябва да има делегиран акт за Европейската комисия, защото това може да се направи и по-късно. Ние говорим в момента за функционалност, за прозрачност и много дебати могат да се проведат, но не всичко е еднопосочно. Европейския парламент смята, че трябва а, да се съберат всички тези елементи и да се извършва а, съвместно взимане на решения с съвета. И това са много важни неща. След това партньорството, договорите за партньорство. Чудесно нещо. На ниво държава членка може да се разработи много, много конкретен начин – за работа. Например, необходима е реформа в здравната система за дадена държава членка и върху нея се концентрира вниманието и се прави договора. Обаче важното е да се върши всичко това на принципа отдолу нагоре. През 12 и 13 година на децентрализирано ниво ще трябва да се наберат всички от тези идеи, всички от тези предложения, които ще ни помогнат да постигнем целите на стратегия 2020 и стратегията е, за кохезия, за сближаване. И така, това е денационализация, т.е. децентрализация по-скоро на договора за партньорство, който се подписва между държавата членка и Европейската комисия. По този начин обаче ние смятаме, че трябва да се работи, но имаме нужда от вашата подкрепа, за да реализираме това, за да не се върне към, върнат нещата към ред национализация. крайна сметка не трябва системата, която изработваме и ползваме, да бъде много а, твърда и да не отстъпва пред нищо. Не, трябва съвсем специфично да, и конкретно да се подхожда към всеки въпрос. А не да фиксираме някакви рамки, а предварително определени, в които всички трябва да се съберат. Така че, винаги, когато имате идея, много ви моля, участвайте в дебатите и ние ще се опитваме да се възползваме от вашите идеи при работата си с комисията. Благодаря. Благодаря. Мога ли да помоля сега да вземе думата? Е, госпожа Лукашевича от Латвийския парламент. Благодаря ви. Уважаеми колеги, господин председател, Позволете ми първо да благодаря на Европейския парламент, а също и на представителите на Полша за а, тази пленарна сесия и за избора на темата. От гледна точка на гражданите на Европа, благоденствието на Европа, това е, а, може би, най-важната тема. Дългосрочна заетост, социална сигурност е, стават все по-актуални, тъй като целите на Европа 2020 е, очевидно трудно ще бъдат постигнати. Ние се нуждаем от иновации, от инвестиции. И именно в тази връзка се подчертава връзката между социалното сближаване и финансирането. Когато говорим за развитие на регионите, не бива да забравяме образованието, човешките ресурси, които са отрежаващо значение за регионалното развитие. Ще наблегна на инвестициите в слабо развитите региони. От 2000 и от 1995 е, до 2005 година моята страна е, предприе много целенасочени мерки за развитие на изоставащите региони. Латвия гарантира социалния капитал, брутния вътрешен продукт, е, производителността е много по-добра. И кризата а, ни накара да предприемем тези съвсем целенасточени мерки, защото разликата в степента на развитие между регионите в Европа засилва тенденциите, които носи кризата. 2,5% от е, е, брутния вътрешен продукт. Това обаче е неприемливо за Латвия. По същия начин, както и за Естония и за Литва, 20% намаляване на съфинансирането в кохезионната политика е изключително важен момент във връзка с е, годините след кризата. Именно солидарността включително и в социалната политика, в е, политиката на сближаване, е основна характеристика на Европейския съюз. Трябва да мислим и за това, че желаем да изградим общество, основаващо се на знанието. Е, трябва да инвестираме в образованието. Същевременно се налагат економии, налагат се съкръщения – много е трудно да убедим гражданите в предимствата на Европа, ако продължим с социалните и финансовите тежести, които се струпват на гърба им. Затова при всички положения аз настоявам за намаляване на съфинансирането. Необходима е солидарност в Европа, солидарност и благодействие за всички граждани. Само така ще се развиваме напред, само така има бъдеще. И а, аз мисля, че развитието на кохезионната политика би трябвало да не забравя тези основни принципи. Би трябвало да помислим и да обсъдим всички тези аспекти, защото Европа се нуждае от повече сближаване. Има региони, които са в много тежко състояние и на тях трябва да им се помага повече. Нека да помислим именно за това как да разпределим средствата. Благодаря ви много за възможността да говоря пред вас и се надявам, че ще проведем една конструктивна дискусия. Благодаря ви много. господин Витброд от Полския сенат. Да, благодаря, господин председател. Бих искал а, да подчертая това, че госпожа докладчика Крил а, спомена, че трябва да се постигнат целите на стратегия 2020 и на кохезионната политика. Да, разбира се, че инструментите за постигането им са налични на общностно ниво. А да се засили включването на онези, които са се маргинализирали а, в европейския мащаб, е много важно, когато говорим и за безработица, и за нови работни места, и за здравната система. Но ключът е като че ли региона и регламентирането на нещата на ниво регион. когато се даде възможност на региона той да а, освободи капацитетите, а, потенциала на хората, живеещи в него. Това означава економическите, демографските и други фактори а, да бъдат променени. Кохезионната политика в един регион може да бъде по-добре добре използвана, отколкото на по-високо ниво, на национално ниво, защото хората по места са тези, които знаят най-добре къде и как да се използват средствата. Разбира се, в Польша ние имаме а, разлики между отделните региони и когато говорим за стратегически цели, а, ние знаем, че трябва кохезионните а, политики да бъдат уеднаквявани, т.е. нивото им да се изравнява. Така се посочва и в предложението на комисията, което беше разпространено. Радваме се, че е направено, но малко се притесняваме от новите мерки, като например Connecting Europe или вкарването на новата категория региони в преход. Дали това няма да подкопае постигнатото в областта на кохезионната политика? Може би няма да е лошо да се концентрираме и върху това при следващите си дискусии. Благодаря, господин сенатор. А, отново да ви подканя да попълните формулярите, стига да искате, разбира се, да вземете думата. А сега искам да поканя господин Нуньо от португалския парламент да вземе думата. Заповядайте. Благодаря. Идеята е едно балансирано развитие в Европейския съюз. В Португалия имаме, наблюдаваме следната тенденция – преместване на големи маси от хора в големите градове и крайморските градове. Това води до увеличена урбанизация и обезлюдяване на селските региони. Това води <clears throat> след себе си економически проблеми, е, незаетост в градовете и обезлюдяване, както казах, на селските региони. Освен това, това означава създаване на демографски дисбаланси, създаване на економически дисбаланси. Хората в градовете не са в състояние да създадат и да се грижат за своите семейства. Ето защо на нас, за нас е необходимо да имаме една добра политика в тази област. От друга страна, <clears throat> им съществува възможността някои хора да предпочитат централизацията като политика вместо децентрализацията. Идеята е, става все по-популярна, че децентрализацията на фондове към регионите може да доведе до прекалено е, разпръскване на средства, неефективно употреба на средства в е, време на, по време на криза. В Португалия регионалната политика имаше големи успехи, но доверието от огромно значение за, за, за целите на сближаването трябва да създадем една обща, една обща сфера на доверие в Европейския съюз. <clears throat> Чрез увеличаване на на ръждемостта ще и, и други стратегии бихме могли да поощрим едно добро економическо развитие. Благодаря, казва председателят. А сега искам да дам думата на госпожа Хюбнер от Европейския парламент. Uh, uh, Благодаря, господин председател. Аз искам да кажа, че ние нямаме повече е, желаещи да вземат думата, тогава ще дадем думата на госпожа Крел. Аз искам да ви кажа като председател на Комисията по регионална политика, че работим над регулативна мар... в... рамка в областта. Както знаете, в Европейския парламент ние е, сме заети в една със законодателна процедура заедно с съвета и комисията и работим по документи по досиета, свързани с социалната, регионалната политика. Това обаче означава, че през последните две години ние сме се подготвили за взимане на решения по следващата отчетна рам, финансова рамка. Работихме по резолюции за бъдещи политики, Имаше доклади по собствена инициатива от е, е, Комисията по регионално развитие, които работеха в тясно сътрудничество с комисията, които е, колеги се опитаха да представят своите визии за бъдещото развитие на тези политики. Бяха създадени работни групи на високо равнище, които също допринесоха с идеи за създаване на една такава бъдеща политика. Искам със всичко това да кажа, че нашите докладчици и колеги са готови за бърза ре, реакция. Както знаете, е, желанието на тройката, на полската, датската и кипърското председателство, желанието на тройката е да завършат работата си последващата регулатив, регулативна рамка до края на годината. Но това естествено ще зависи от начина по който ще протекат преговорите за следващия финансов период. Защото, както знаете, до определен момент, когато се договаря регулативната рамка, не всички цифри, не всички цифри са уточнени, защото много от решенията за бъдещите политики зависят от средствата, с които ще разполагаме. А, и всъщност ние работим едновременно по регулативната рамка и по преговорите за следващия бюджет преговорите с съвета вървят добре и парламента няма да забави този процес. Това е нашето послание, което ви даваме да отнесете в вашите държави. Е, всички инициативи, които идват от комисията, биват обсъждани тук. Вашето, вашата отговорност е да видите по какъв начин вие може да ни предадете позициите на вашите правителства, защото ние вярваме, че вашата роля е надхвърля финансовите измерения на пакетите за економии. Не става дума само за намаление на разходите в бюджета, става дума за дългосрочната перспектива. Ние искаме да създадем една устойчива Европа, която да ни позволи да инвестираме във всички измерение на бъдещото, на бъдещия растеж, било то економически, социален е, растеж. Искаме да укрепим ролята на градовете, на селските райони, защото растът ще дойде от, мес... от хората по места, от, от регионите. През последните години проведохме доста изслушвания с различни заинтересовани страни, с представители на различни организации. Говорихме за предизвикателствата на е, съществуващата система. Ще продължим тази практика и за в бъдеще. Тези изслушвания показват по, помагат много на нашите докладчици да работят в правилната посока. И искам да ви информирам, че ние изменяме в момента общия регламент поради кризата. Ние променяме инициативата на комисията и то по последния начин. Най- засегнатите страни държави могат да използват фонд, кохезионните фондове. Едно от измененията бе прието, бе гласувано миналата седмица. Тук става дума за финансиране за съфинансирани инструменти, за финансовите, за, за инструмента за финансовия инженеринг – и инструмента за споделянето на риска. Това е също инициатива от комисията. Искаме чрез този инструмент Европейската инвестиционна банка да оказва по-голяма помощ на страдащите и засегнати региони и държави, е, които са особено много задлъжнени. И така, искам да кажа, че ние разчитаме изключително много на вашето сътрудничество и да се надяваме, че следващата година ще е по-продуктивна за всички нас. Dziękuję bardzo za ważny głos i poproszę o zabranie głosu pana Mieczysława Augustyna. Благодаря, казва председателят. А, давам думата на Мечислав Августин от Полския сенат. Даме ще политице регионалнай Уния Европейска. Днес разглеждаме регионалната политика на Европейския съюз от много конкретна гледна точка, а по-точно във връзка с последиците от демографските изменения, които се случват в момента на европейския континент. Беше показано, че ситуацията в тази сфера е доста разнообразна в отделните държави членки пък и в техните региони също така. Що се отнася до нивото на економическо развитие в европейските региони, ние винаги ще се стараем да подобрим възможно, възможностите пред економиката, за да могат да се подобрят и социалните условия – в политиките за регионално развитие от демографска гледна точка трябва да се вземат под внимание онези региони най-вече, които страдат най-много от застаряване на населението си. Какво имам предвид? Инвестиции в здравеопазването и здравната инфраструктура, особено по отношение на скрининга – и профилактиката. Ако искаме хората да работят по-дълго, те трябва да бъдат и по-здрави. Има държави като Естония, Унгария и други, кои, както беше споменато при предишния панел, където а, здравословното състояние е проблем. Хората са с по- а, ниска средна възраст. Същото се отнася до рехабилитацията. Ако един много възрастен човек има хронично заболяване, което се изостря периодически, той трябва да може да се върне в, на трудовия пазар в добро състояние, което означава рехабилитация, вместо да трябва да му се плаща инвалидна пенсия. Има огромни разлики по отношение инфраструктурата за продължителна медицинска грижа в европейските страни. Второто е бързото увеличаване на броя на хората над 80 години. Много често те имат някаква степен на инвалидизация и съответно семействата им не могат да се грижат за тях. Така че ние в Европа очевидно ще трябва да институционализираме грижите за много възрастните хора но ще трябва да се направи една много сериозна оценка и да се види къде трябва да се инвестира в рамките на общността и по този начин ще увеличим и броя на работните места. Нещо друго важно – образованието не е само насочено към младите, но и към възрастните. Ако възрастните а, очакваме да се справят с този бурно променящ се трудов пазар, който непрекъснато става все по-компютъризиран, ние трябва да инвестираме а, в а, на обучение през целия живот. Така че трябва да осигуряваме втори и втори, трети шанс на възрастните хора. Нещо друго – което е важно е, че има много голяма диверсификация, много големи различия между отделните региони и отделните държави членки. Всички тези елементи трябва да се вземат предвид, защото те променят и шансовете за развитие на съответните региони. Благодаря, благодаря, господин сенатор. Дами и господа, искам да предам председателството на госпожа Хъбна. Благодаря, господин председател. Констанца Крео също ще вземе думата за финални бележки. Така че бих искала да ви поканя, госпожо Крел, и да ви дам думата. Благодаря, госпожо председател. Константирам, че във вашите парламенти се водят е, дискусии по същите теми, както и тук в Европейския парламент. Същите въпроси се задават. Така че е, ще трябва да помислим за начина да намерим една обща посока в нашите действия. Позволете ми все пак да кажа няколко по-общи неща в началото. Както знаете, Европейския парламент създаде една специална комисия за финансовата прогноза от 2014 е, нататък, е, така наречения доклад Гарига, в който парламентът е, посочва, че ако успеем да постигнем поне наполовина всичко това, което сме набелязали като цели и го гарантираме естествено, обезпечим го с съответните финансови средства, тогава ще можем наистина да тласнем напред развитието на регионите, но ще ни е необходимо е, е, увеличение на бюджета от най-малко 5%. Това е наистина сложна дискусия. Още повече, че вече бяхме на ръба на финансовата и економическата криза. Предложението на комисията за средносрочното финансово планиране обаче е по-скромно. То остава под е, предложенията, които ние внесохме като Европейски парламент. Заедно с Connecting Facility ние ще имаме 376 милиарда евро. Това наистина не е много малък бюджет, напротив, достатъчен. 326 милиарда ще останат за чистата кохесионна политика. Това ще бъде по-малко, отколкото сумите, с които разполагаме към момента. Но ако можете да предложите някакъв е, път. Във всеки случай, е, това, което е, предлага комисията, трябва да се гласува от съвета, за да се приеме, а аз мисля, че по-малко от това, с което разполагаме в момента, едва ли може да мине през съвета. Така че, когато говорим за това, че има тук и там проблеми и че трябва да се оправи е, инфраструктурата в областта на здравеопазването, в, в в е, областта на образованието и така нататък. Аз е, ви моля да мислите за финансирането. Кажете на вашите министри на финансите, че си струва да финансират е, кохезионната политика, на Европейския съюз, защото парите отиват в по-слабо развитите региони и в по-слабо развитите държави членки. Помогнете ни, подкрепете нас, е, Европейския парламент, като е, е, на практика така, стимулирате вашите правителства да започнат да въвеждат това средносрочно финансово планиране. По този начин ние ще можем да финансираме повече програми, повече проекти в регионите, неща, които в никакъв случай не са в кърпа вързани. Е, водят се много тежки преговори в момента с останалите институции, но Европейският парламент е твърдо решен да подкрепя своята идея до край. В нашите дискусии в по-малък е, и в по-голям формат е, напоследък непрекъснато установяваме, включително и в доклада за демографското развитие на Европейския съюз и за влиянието на това развитие върху кохезионната политика. Докладът вече е прият. Но във всичките тези случаи установяваме, че е, особено важно е да определим приоритетите във връзка с кохезионната политика. Нека е, във връзка с тези приоритети развием и съответните възможности, така че е, да реагираме адекватно на е, демографското развитие, когато говорим за достъп до комуникационни и информационни технологии, това естествено означава на практика, че този достъп трябва да е навсякъде в е, всички региони и също време, че хората трябва да са в състояние да използват тези нови комуникационни и информационни технологии. А това на практика означава образование и за възрастните хора. Е, курсове, е, информиране за това как функционира интернет и така нататък казваме, че ще насърчаваме конкуренцията между малките и средните предприятия, но ние нямаме предвид конкуренция между, да кажем, металообработващите предприятия само. Естествено, че там трябва да има конкуренция. Ние имаме предвид и конкуренция в здравеопазването. Когато говорим за това, че трябва да насърчаваме опазването на околната среда, опазването на ресурсите и економичното използване на ресурсите. Трябва да имаме предвид естествено и човешките ресурси и регионите, които са застрашени от обезлюдяване. Когато говорим за транспорт, естествено трябва да имаме предвид и това, че в рамките на обществения транспорт трябва да се мисли повече за възрастните хора, за хората с увреждания. Нека да подчертая и още нещо. Когато споменах за една стратегия за развитие на градовете, имам предвид и това, че трябва да преосмислим нашите концепции за инфраструктурата на обществения транспорт в градовете, така че да обхванем всички слоеве на населението в тези градове когато говорим за намаляване на ръждаемостта, естествено трябва да мисля за всичко това, за да насърчавам хората, за да им помагам да водят един по-добър живот. Но темата образование, е, учене за цял живот, това е изключително важна тема за Европейския парламент от край време и тук винаги ще намерите е, хора, които ще се вслужат във вашите съвети и във вашите искания. И така ние сме определили 11 приоритета в общия регламент. И мисля, че би трябвало да спомена специално и един е, приоритет, който се занимава най-вече с е, демографското развитие и е, гъвкавостта в регионите. Регионите би трябвало да е, се възползват и от новия инструмент за договори за партньорство, партньорски договори, защото по този начин ще увеличат възможностите си за едно по-добро развитие. Става дума най-вече за добре развитите региони, които ще могат да се концентрират върху определени приоритети, но естествено регионите са различни. В Испания, например, има вече обезлюдени региони, които се нуждаят от много-много средства от, по линия на кохезионната политика, за да се съживи и економиката в тези региони. Младите хора са напуснали, тъй като там няма работа. Трябва да се види как могат да се привлекат отново по-млади хора коя, да се създаде и инфраструктура, не само работни места. Инфраструктурата ще е от полза и за възрастните хора в пенсионна възраст. Всичко това е, е част от списъка на приоритетите в общия регламент. Много се радвам, че нямаше недоволни, нямаше ругатни по отношение на условията. Да, обикновено винаги се намира някой, който не е много доволен от начина по който ще се отпускат средствата, но аз ви казах, ще трябва да се изпълняват определени условия, за да може да се отпуснат средствата. Ще видим как на практика ще решим въпроса, как ще функционира цялата система. Позволете ми да кажа няколко думи и за интелигентния растеж. Това също е приоритет, който ние осъзнаваме като изключително важен. Е, и ще се опитаме да го вкараме и в партньорските договори, като част от стратегическото общо планиране в кохезионната политика на държавите членки. Дали ще можем с средства от кохезионната политика е, да се да финансираме инфраструктура и така нататък, това е основният въпрос. Почти всички изказали се говориха за образованието, за млади, за стари, професионалното образование, квалификацията и естествено създаването на съответната инфраструктура – тук в парламента трябва много сериозно да се занимаем с тези неща и да си дадем ясно сметка, че само образование не е достатъчно. Образование, повишаване на квалификацията, обучение, естествено във връзка с съответната инфраструктура. Това е изключително важно за следващия период от 2014 до 2020 година. Ще ви помоля още веднъж да помислите за това дали все пак резерва не е нещо положително. Това на практика означава, че тия 5% ще са някъде тук на лице и в крайна сметка те могат да се използват. Не, че всеки ще идва тук в Брюксел и ще казват нещата чудесно се развиват при мен и аз искам да ги продължа, затова ми дайте пари. Не, но тези средства, тези 5% ще се разпределят между държавите членки по една определена схема, именно за да се е, е, създават стимули е, сред регионите и по този начин те да получават съответните средства, отпуснати за дадена държава член. Много ви моля, помислете още веднъж, независимо от всички условия, които може би така звучат твърде дидактически, сякаш сме дигнали пръст и го размахваме и казваме това може да се прави, това не може, това не бива и така нататък. Но помислете все пак за този резерв от 5%. Дали той не дава някои допълнителни възможности? Бихме могли да се постараем ефективно да използваме фондовете. И така както се смята, че е, инструментът Europe Connecting е, Facility ще бъде добър, макар че все още нямаме яснота по конкретното му прилагане. Е, ви моля и вие да помислите съвсем сериозно, заедно с вашите колеги от държавите членки, как бихме могли да осигурим едно по-добро развитие през съответния период от 2014 до 2020 година и едно добро бъдеще на кохезионната политика. Много се радвам, че е, бяхме заедно и ще продължим да бъдем и през следващия е, те часове и утре пак. Общия регламент в момента се променя. В при всички положения, когато решите, че има нужда от някаква промяна, когато имате някаква идея за едно по-добро е, формулиране на текстовете и за по-добри предложения. Не се притеснявайте, потърсете връзка с депутатите от Европейския парламент. Ние винаги сме готови да ви изслушаме и да приемем вашите идеи. Благодаря, Констанца. Искам да помоля втория докладчик за кратък коментар. Съвсем, накратък, съвсем кратък ще бъда, защото Констанция беше много изчерпателна. Съвсем накратко. Миналата седмица Европейската комисия представи една схема за изследванията върху политиката, който засяга който засяга един обем от на увеличаване на бюджета от 54 до 80 е, е милиона евро. Тоест, повече от 90% се вливат в университети и компании в старите държави членки. Трябва да си помислим как да е, използваме капацитетите на новите държави членки, особено на новите държави членки, така че да е, се включат и те в е, проектите за научни изследвания. Ние не знаем точно как да направим една такава схема, но е, ни е ясна посоката. Можем да кажем, е, за отчетния период 2014 и 2020 година имаме, искаме да създадем една е, структура на обмена на най-добри практики. Може да се каже, може да използвате про повече пари за инфраструктура, за изграждане на инфраструктура, особено около университети, за да привличате повече хора, за да увеличите вашите а, за да увеличите привлекателността на определени региони за млади хора. Това може да стане в сътрудничество на Министерството на економиката, на образованието. Те могат да мислят в тази обща посока и също могат да допринесат за едно по-добро балансирано разпределение на средствата. Просто е, това е една идея. Аз не зная точно как да направя, да, да реализирам тази идея. Помогнете ми с вашите идеи. Председателката. Искам да използвам възможността отново да кажа две неща. През следващите години ние ще сме в много особена ситуация, ситуация след криза. Какво означава това? Европа ще има нужда от ръст, от растеж, но, това, но тук не става дума за растеж като преди кризата. Това ще е растеж основан на други носители, на други фактори. Това ще е растеж основан на производителността. Трябва да разберем следното. В Европа Имаме нужда от устойчиви работни места, от места, които няма да се закрият утре и да бъдат застрашени от възникващите, развиващите се економики. Така че трябва да видим откъде може да дойдат източниците за този растеж. Иновациите, например, това е ключова дума, но иновациите се тълкуват различно в Холандия, например и в България. Трябва обаче да знаем целта една и съща. Колкото сме по-инновативни, толкова по-конкурентоспособни ще бъдем. Това е бъдещата тенденция. Не може да кажем, е, иновациите са приоритет на по-богатите региони и държави, и друго останалите региони и държави трябва да инвестират в традиционните области. Това е нашето послание. Моля, обсъдете тези идеи с вашите колеги и говорете с хората, които прилагат регионалните политики нека да видим какво работи и какво не. И както каза Констанца, на следващото на следващия път ще се видим по тази тема октомври следващата година, но междувременно вие по всяко време може да се свържете с нас и да споделите идеите си. Има е, лица за контакти в, в отделните политически групи, има докладчици и докладчици в сянка, които работят по отделните теми. Те също могат да са ваши партньори. Ние оставаме отворени за сътрудничество. И като ви благодаря за това заседание, аз искам да изразя надеждата си, че нашето сътрудничество ще продължи и няма да се съсредоточава само върху е, едно общо заседание веднъж в годината. Опитахме се да да организираме вечерята малко по-рано, но не зная с какъв успех успех са увенчали нашите усилия. Може обаче така или иначе да се придвижите към, към фойето на долния етаж, където може да се освежите с едно питие, след което ще има вечеря. Благодаря, закривам заседанието.